Компетентните гръцки органи внесоха искане за снемане на имунитета на господин Теодорос Загоракис. Компетентните органи в Германия внесоха две искане за снемане на имунитета на господин Удо Фойкт. Съгласно правилника за дейността ни, тези искания ще бъдат предадени на Комисията по правни въпроси.